Председателят. Die am 2. Februar 2012 unterbrochene Sitzung Пленарната сесия, която бе прекъсната на 2 февруари 2012 година, се възобновява. Моля, заемете местата си. Протоколът от заседанията от 1 и 2 февруари, както и приетите текстове, са налични, няма възражения срещу протокола, с това той се приема. Компетентните органи в Обединеното кралство ми съобщиха, че госпожа Елизабет Лин, считана от 6 февруари 2012 година, ще бъде заместена от господин Фил Беньон. Добре дошъл на новия колега, ако е тук в залата. Съгласно член 3, алинея 2 от правилника за дейността. Колегата встъпва в длъжност. Господин Бениан е в залата. Добре дошъл, господин Бениан. Е, Съгласно член 3 алинея 2 от правилника за дейността, нека ви припомня, че всеки един член може да участва в заседанията на парламента и неговите органи, с изключение на хипотези, при които мандатът му е подложен на проверка или на хипотези или при допускане, че съответният член не е обявил, че заема длъжности, които са в противоречие с длъжността му на член на Европейския парламент. Курт Лехнер ми съобщи, че считано от 17 март 2012 година ще напусне Европейския парламент. Парламентът приема това съобщение. Съгласно член 4 от правилника за дейността от тази дата се освобождава едно място. Съгласно член 7 от етичния кодекс за членовете на Европейския парламент относно финансовите интереси и конфликтите на интереси на 9 февруари постанови членството на следните колеги в консултативния съвет Карло Казини, Евелин Регнер, Цецилия Викстрем, Гералд Хефнер и господин Саджат Карим.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 който бе прият от председателския съвет на заседанието му на 9 февруари по силата на член 137 от правилника. Вече е налична. Господин Свобода има процедурна бележка. Ще ви дам думата след малко. За дневния ред за днес не са внесени искания за изменения. Групата на зелените внесе искане за това Обсъждането по въпроса с искане за устен отговор относно въвеждането на облигации за стабилност да се обсъди след точката споразумение с Марокко в областта на рибарството. Господин Кон Бендит, правилно направихте съобщението. Става дума за три доклада от областта на селското стопанство, които трябва да бъдат обсъдени едновременно. И така бе предложено разискването за облигациите за стабилност да се състои след разискването за споразумението.